Добро утро, госпожи и господа. Ще говоря на унгарски и ще председателствам заседанието. Съгласно дневният ни ред за днес, ще проведем разисквания по устен въпрос. Взаимно